da tutte. Questo, questo dovevi parlarne con la Gerling. Dear colleagues, Уважаеми колеги, нека започнем заседанието. С точка с точка 2 дневен ред. Доклада по СТЕ е отложен за четвъртък, 15 декември. Ще гласуваме от 8 до 10 часа. Дневният ред ви бе изпратен още в понеделник. Ако нямате, ако нямате възражение, дневният ред е прият. Сега моите съобщения. В крайен срок за изменение. Господин Стаес, становището по сета, след като бе отложено гласуването в Инта, крайният срок за изменение на английски само е 14 декември. Гласуването в Енви ще бъде на 12 януари. Госпожа Мелен Тя изготвя проектостановище за защитата на работници срещу мутагени и канцерогени. А нейният, не, гласуването по този доклад също бе отложено. Сега имаме предвидено гласуване за 21 декември. Крайният срок за измененията е понеделник 9 януари 12 часа. Гласуването в ЕНВИ е същото, остава си същото. На следващо място <clears throat> доклада за КОП-17 е по посещение в Йоханесбург. Е, визитата беше на 23-25 септември. След това заседение тук ще имаме коледен коктейл, съвсем скромен и за кратко. Имаме превод на 21 езика и искам да ви напомня, че заседанието е, се излъчва по интернет. Препоръките на координаторите са ви разпратени електронно. А, точка 5. Протоколите от 29 септември. Ако нямате възражение, до края на заседанието протоколите ще въжат за прияти. А сега Искам да ви осведомя накратко за междуинституционалните преговори за живака. Приключи втория неформален трилог на 6 декември. Имаше различия по основни ключови въпроси между парламента и съвета, но всички отворени въпроси бяха решени. Е, дерогацията за остатъчни продукти и е, критериите за оценки. Това бяха въпроси, които бяха премахнати е, по отношение на на, на остатъчните вещества. И има предложение на комисията да има срок от 3 години по отношение на продукти, в които е добавено, добавен живак. Това е приложение второ. Има съответното, де, съответната дерогация по отношение на процесите, което беше е, червена линия за съвета. Има съответен срок за предложение. Съветът не, можеше, не, не се съгласи за стриктна дата за фейзаут. Срокът е за 15, 15 е години за уязвимите групи. Държавите членки трябва да изготвят национални планове до 2020 година, включително и по отношение на клаузата за крематориумите. текстът ще отиде в Корепер на 15 декември в, в Страсбург и ще има гласуване в НВ комисията. А сега преминаваме към гласуването за лекарствените продукти за педиатрична употреба. Започваме веднага с изменение 16, 60 за против прието, компромис 1 за против възражение прието. Изменение 65-то. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 66-то за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 69-то. Осно изменение от социалистите. Има ли някой против? Няма. Добре. За, против, въздържали се. Прието е. 70-то. За, против, въздържали се. Отхвърлено. Компромис 2. За, против, въздържали се. Отхвърлено. Е, извинявайте, прието е. 73 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. 79 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Авете votato tutti, il кюзо. Край на гласуването. Отхвърлено е. 80 за, против, въздържали се, отхвърлено. 81 за, против, въздържали се, нека проверим. Гласувахте ли, моля? <clears throat> Край на гласуването. Отхвърляме. 82 за, против, въздържали се, отхвърлено. 83 за, против, въздържали се, отхвърлено. 84 за, против, въздържали се, отхвърлено. 86 <clears throat> за, против, въздържали се, прието е. 81 за, против, въздържали се, прието е. Изменение първо за, против, въздържали се, Отхвърлено. Второ за, против, въздържали се, прието е. Трето за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Сега шесто и седмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Осмо за, против, въздържали се, отхвърлено. 8 за, против, въздържали се, отхвърлено. 10 за, против, въздържали се, прието. 11 за, против, въздържали се, отхвърлено. 12 за, против, въздържали се, прието. 13 13 няма да гласуваме. 13 14 гласуваме за, против, Нека проверим, моля. 14-то. Край на гласуването. Отхвърлено е. 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 16 за, против, въздържали се, отхвърлено. 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. 18 за, против, въздържали се, отхвърлено. 19 за, против, въздържали се, отхвърлено. 20 за, против, въздържали се, прието. 21 за, против, въздържали се, прието. 22 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. 33 за, против, въздържали се, отхвърлено. 34 за, против, въздържали се, отхвърлено. 35 за, против, въздържали се, отхвърлено. 36 за, против, въздържали се, прието. 37 за, против, въздържали се, прието. 38 за, против, въздържали се, отхвърля. 39 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, отхвърлено. 47 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Край на гласуването. Прието е. Компромис 8. За, против, въздържали се. Прието. 53 за, против, въздържали се. Прието е. 54 за, против, въздържали се. Прието е. 55 за, против, въздържали се. Прието е. 57 за, против, въздържали се. Прието е. 58 за, против, въздържали се, отхвърлено. 59 за, против, въздържали се, отхвърлено. И така е крайното гласуване. Моля по именно гласуване. Извинявайте, 70-то гласуване. Е, извинявайте, 70-то изменение. It's paragraph 4A new. Това е на втора страница, параграф 4а, нов. I don't remember if we have voted in favor or not. Не зная дали гласувахме за или против. М прието е. Вие мисля, че казахте против. 17-то изменение. Това е предложение на социалистите. We have a final vote, sorry. <laughs> the vote... И сега крайното гласуване. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Край на гласуването. Добре, с единодушие прието. we give for one minute the possibility for who want to leave the room uh, to... Една минута за тези, които искат да напуснат залата. Правим една минута почивка. Okay, colleagues. И така, колеги, <clears throat> сега може да продължим с точка 8 от дневния ред. Това е Европейски семестър за координация на економическите политики, годишен обзор на растежа 2017 година. Ще разгледаме проекто становището на колегата Нуньо Мело – Колегата не е тук. Докладчикът не е тук, но давам думата на госпожа Айозо да представи позицията на докладчика. Пилар, имаш думата. Благодаря, господин председател. Господин Мело трябваше да се върне в къщи, за това ме помоли да го заместя днес. И така, от името на господин Мело трябва да кажа, че годишният обзор е добър повод за въвеждане на економически мерки по смисъла на устойчивостта. Целта е да се създадат повече работни места и да се освободим от досегашни зависимости. Трябва да използваме нашите ресурси по-добре и да намалим вноса от суровини. Това всичко е много голямо предизвикателство на глобално равнище. За това говори всъщност и Парижкото споразумение. Трябва да се разпространят добрите практики, трябва да се защитава околната среда, но естествено трябва да се вземе предвид и принципа на предпазливост. <clears throat> трябва да се осигури растеж в някои промишлени сектори. Здравеопазването. Здравеопазването е предварително условие за економически растеж, за това инвестирането в здравеопазването е принос към обществото и към економиката. С това се подчертава и ефективното структуриране на економическите сектори. Един добре функциониращ здравен сектор е предпоставка за економически растеж и развитие. За да се постигнат <clears throat> набелязаните цели, е необходимо да имаме добър здравен сектор. Благодаря за, доклад... за сътрудничеството на докладчиците в Сянка. От името на социалистите и демократите, господин Цофоли. Благодаря, господин председател. Съобщението на комисията към годишния обзор на растежа 2017 година казва, че трябва да укрепим в економическото възстановяване, като се инвестира в заедостта за младежите. Европа трябва да осигури на младите си хора перспективи за бъдещо развитие, като по този начин даваме отпор на популистите. Имаме нужда от една широка дискусия, в която да се споразумеем по смели мерки – Предизвикателствата са го огромни. Е, възстановяването на економиката е на лице, но то е много крехко и все още доста асиметрично. Дефицитът в Европа е под 2%. В момента има стабилизация на публичния дълг благодарение на структурните реформи, но тези реформи трябва да продължат в държавите членки. За тази цел обаче трябва да има и необходимата гъвкавост. Инвестициите трябва да се усилят. Например, инвестициите в регионите. Трябва да помислим и защитите от природните катастрофи. Винаги говорим за една сигурно банкова система, но и тук трябва да сме много разумни. В някои случаи лошата ситуация на банките е свързана с лошата ситуация в реалната економика. И така, вследствие на стаг... стагниращата економика, банковия сектор също не се развива. Това е един затворен кръг. Трябва да има повече гъвкавост за социалната економика. Трябва да следваме логиката на качествените оценки на проектите и на инвестициите. Комисията действа предпазливо, но изпрати окоръжаващи сигнали в тази област. Ние в нашата комисия може да предложим много инициативи. Ние знаем, че ако не се инвестира в екологичното стопанство, сектор, който е много силен економически, сектор, който може да даде много работни места, ако не сторим това, ще пропусне много възможности за иновации. И тук имам предвид управлението на отпадъците, кръговата економика. Тук трябва да има инвестиции, а също така инвестиции, които са важни за обществото и околната среда. Трябва да сменим парадигмата, така както иска и споразумението от Париж. В този смисъл препратката към Париж е много положителна. смятам, че трябва да окажем натиск за приемането на екологичните индикатори. Те трябва да имат те трябва да залегнат като критерии за оценката на въздействието. Благодаря, господин Селимович. Благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на докладчика господин Мело за това становище. Мисля, че то е добра основа за бъдещата ни работа. Радвам се, че нашата комисия още веднъж има становище по годишния обзор на растежа. Екологичните аспекти трябва да са част от цялостната ни стратегия за решаване на економическите проблеми, които имаме. Само чрез по-бърза екологизация можем да се справим с последиците от економическата криза. Три неща искам да спомена като важни. На първо място екологичното данъчно облагане и конкретната програма за преместване на данъчната тежест. Това е приоритет. Има напредък, който се основава на изтичане на преходния период. Знаете, че сега има задължение за въвеждане на нови екологични данъци. В допълнение има въвеждане на нови мерки е, наред с преместването на данъчната тежест. Има специални условия и разпоредби свързани с прехвърлянето на отпадъците и използването на сметища. Смятаме, че тези инициативи трябва да продължат. Трябва да продължим с прехвърлянето на данъчната тежест. По този начин можем да подобрим економическите си показатели, да стимулираме иновациите. На следващо място, ролята на зелените работни места. Едно поручване от 2012 година показва ясно, че броя на хората заети в екоиндустрията е около 3 милиона и 400 хиляди. През 2000 година имахме малко над 2 милиона. Значи, общата тенденция показва, че е, се разширява броя на, на работещите. Няколко думи за политиките. Например, през 2010 година имаше директива за енергийната ефективност на сградите. И там имаше конкретни изисквания за сградите до 2020 година. Говори се за изолация, за е, помпи, за подгряване. Тези мерки, например, биха се осъществили само ако приложим съществуващите политики. И накрая по отношение на така нареченото зелено финансиране. Има нужда от повече екологични инвестиции за да се даде тласък на растежи на създаването на работни места. Основната стратегия в Европа за справяне с економическата криза бяха економиите. И много често тази стратегия беше оправдана, но от друга страна имаме нужда от инвестиции в зелена економика. Тези инвестиции са, са важни, те са насочени към растежа. Един доклад от преди години показва, че трябва да има 500 милиарда щатски долара инвестиции с екологичен характер годишно, за да запазим увеличението на температурата под 2 градуса, защото след това ще има необратими промени. Много далеч сме от е, това ниво на инвестициите. Един доклад от преди няколко години също показва, че трябва да се направи много, трябва да се намерят точните формули за данъците, къде да се налагат данъци, как да има инвестиции в зелена економика. Това са трите най-важни области. За мен мисля да внесе изменения, и естествено ще се срещна с другите докладчици в Сянка, след като внеса измененията. Още веднъж искам да благодаря на другите докладчици. Благодаря господин Айкхаут. Благодаря господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за това, че изготви това становище. Имаме една страница, тъй като такива са правилата. Както казаха и други колеги, текста е добър и представлява добра основа за бъдещата ни работа. Много се радвам, че от тук нататък и нашата комисия участва в така наречения семестър, защото знаете, че той представлява рамката на голямото економическо управление. А тази рамка пък се опитва да гарантира, че правителствата хачат разумно средствата, с които разполагат. И е повече от логично да се отчита и околната среда в тези инициативи. Като гледам сега текста, мисля, че по много от параграфите имаме съгласие. Можем да добавим малко по-специфични е, разпоредби. Например, там, където се казва, че принципите на кръговата економика трябва да бъдат включени в семестъра, Добре, съгласни сме, но какво точно се има предвид под принципи? Ние обсъждаме пакета за отпадъци и там говорим за показатели. Тези показатели също трябва да бъдат включени и в семестъра. Тук ще имаме изменения. На следващо място относно данъчното облагане. Ясно е, че тук винаги се създават проблеми, но както каза и колегата, не можем да обръщаме гръб на този въпрос. Кризата показа, че данъчното облагане на труда се увеличава и това е най-глупавото нещо, което може да се направи, защото за да има повече работни места, трябва да се намали облагането на труда. Освен това, трябва да има прехвърляне на данъчната тежест що се отнася до замърсяването, що се отнася до а, така, така нареченото връщане на економиката към а, минали времена, към, към предисторията. А, тук е важно да се предприемат данъчни мерки. По отношение на ресурсите, умръзна ми вече да чувам за международни форуми, на които всички се договарят да се премахнат изкопаемите горива. ОСС, Г8, Г20, Световната банка, къде ли още не. Това обаче не се прави на практика и мисля, че трябва да има показател в рамките на семестъра, за да гарантираме, че не само говорим, но и действаме. Така че и тук ще имаме конкретен текст. Ще изчакам измененията на колегите относно така наречените екологични или зелени инвестиции. Мисля, че там ще можем да се споразумеем. И в заключение, мисля, че трябва да има изменения, по силата на които да се гарантира, че ще има поне минимално ниво на здравеопазване. Виждаме какво се случва в Гърция. минималните стандарти по отношение на здравеопазването като че ли сега изчезват и Европейския семестър трябва да се погрижи за това, че наистина има такива стандарти във всяка една държава членка. Ако погледнете безопасността на храните и съответната агенция, ще видите, че там има определени стандарти. Важното за Европа е да не се говори само за крайни економики, а да се говори за базово ниво на безопасността на храните, на здравеопазването. Ако Европа постоянно говори за затягане на колоните, коланите, вярвайте, че доверието на хората ще се стопява все повече и повече. Много казвам, очаквам с нетърпение сътрудничеството с колегите ще добавим конкретни текстове, ще да развием някои от текстовете. Мисля, че в крайна сметка становището ще е добро и ще го изпратим на колегите в комисията ЕКОН. Благодаря, госпожа Дорнано. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за неговата работа. Но а, Както се вижда, обаче в противовес на този доклад се вижда как европейския семестър се превръща не само в начин за действие за държавите членки, но и възможност за увеличаване на ограниченията и не се постигат нужните економическо развитие и заетост, за които апелира доклада. Така че е много трудно да се присъединим към основната идея. Много различни има объркани предложения, противоречат си с други политики, които се налагат от Европейския съюз. Кръговата економика. Да, това е необходимост следствие от нашия начин на живот и разхищаването на ресурси. Дали обаче това ще позволи на държавите членки да а, направят така, че предприятията да економизират а, 600 милиарда по този начин. Трябва да се работи и с местните предприятия, за да може да се намалят емисиите, тъй като тези предприятия се конкурират на международния пазар и именно от тази економическа конкуренция проистичат и много от причините, поради които а, има такова замърсяване и емисии. енергийната политика на Европейския съюз е свързана с това, че държавите членки не могат сами да се погрижат за всичките си нужди в енергийно отношение и а, възобновяемите източници не са само решение в областта на околната среда. А, не, тези екологични предложения ще бъдат решение за трудните а, предизвикателства, пред които са а, предста... а, изправени държавите членки. И разбира се, ние ще предложим изменения в посока на всички тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Ще дам думата на господин Кленеган от комисията за коментар. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за проекта на становище и на докладчиците в Сянка за коментарите, които направиха днес относно този обзор на растеж за 2017 година. Въпросите, които повдигате, са интересни. Надвам се, че и вие подкрепяте нашите приоритети както те са очертани в годишния обзор. Това са така наречените три страни на триъгълника, инвестициите, структурните реформи и е, публичните финанси, които да са отговорни. По-конкретно сега ние сме съгласни, че трябва да се инвестира в стратегически проекти с цел да се създадат работни места и растеж в единния пазар. Един от изказалите се каза, че прогреса зависи и от мерките, които предприемат държавите членки, за да се премахнат пречките пред инвестициите, така че и държавите членки имат отговорност тук. Доволни сме, че говорите за споразумението от Париж. То се споменава конкретно в нашето съобщение относно годишния обзор на растежа. Това се прави, защото то дава възможност за европейските компании да разширят пазарите си що се отнася до предоставянето на стоки, на услуги и това пък може да доведе до постигане на начертаните цели. И накрая, относно инвестициите в здравеопазване, за които и вие говорихте, въздействието върху производителността, предоставянето на труд и капитал. Ние сме съгласни с докладчика, че здравеопазването и здравето на хората са основни теми, които трябва да станат част от европейския семестър. Трябва да се разгледа тяхната устойчивост и гъвкавост и искаме да ви уверим, че здравеопазването ще бъде част от анализа, който се прави за всяка една отделна държава и ще бъде част от бъдещите обзори на растежа. Ще изчакам естествено окончателния вариант на вашето становище, измененията, които ще предоставите ще видим какъв ще е варианта на текста, който ще изпратите в Комисията по економически и парични въпроси. И така ви благодаря. Благодаря, казва председателя. Крайният срок за внасяне на изменение е 14 декември в 12 часа на обяд. Гласуването в нашата комисия трябва да бъде на 24 януари. Гласуването в комисията ЕКОН ще бъде на 6 февруари. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред освобождаването от отговорност, общ бюджет на Европейски съюз, е, агенциите, за които ние отговаряме. Давам думата на докладчика. Докладчик съм аз самия. Искам да ви обясня какво съм написал в проекта на становище. Извинявам се, но ще мина на италиански. Понякога и това се случва. Нека да си припомним, че изпълнението на бюджета за 2015 година взема предвид и годишния доклад на Сметната палата, както и обмена на информация с комисията и агенциите. Като цяло, те откликнаха положително на нашите искания. Искам да ви напомня, че 2015 година беше втората година от настоящата многогодишна финансова рамка. Тя е от 2014 до 2020 година. Съответно, нивото на изпълнение е малко по-низко от е, предишни години. Говоря за някои бюджетни редове, но като цяло остава на задоволително високо ниво. Много често имаме изпълнение, което възлиза на 99,9%. Тоест напълно сме изразходили средствата, които са ни дадени. Сега по-конкретно относно изпълнението. На първо място Генерална дирекция околна среда. Над 369 милиона евро са отпуснати, като изпълнението е 99,83%. Кредитите за плащания са използвани на ниво 99,36%. Значи процента на изпълнение е 99,9% за заплащанията. Що се отнася до общественото здраве, ГД Санте през 2015 година постигна ниво на изпълнение което е достатъчно добро. кредитите за плащания бяха изпълнени на 96,2%. Що се отнася до програмите за обществено здраве, имаше достатъчно високо ниво на оползотворяване на кредитите за плащания. Можем да кажем, че те са използвани напълно. Значи 327 милиона са средствата, които са изразходени от DG Санте. Що се отнася до здравето на животните, през 2015 година също имаше нива на изпълнение на бюджета, които са достатъчно високи. Част от кредитите са използвани за подсилване на някои бюджетни редове за спешни ситуации. Средствата бяха изпълнени и оползотворени в пълна степен. Няма нови бюджетни редове през 2015 година за подготвителни действия. Що се отнася до средствата за транспорт на животни, се използваха средства от предишни години. По отношение на агенциите, за които ние отговаряме, те са 5. Нека да припомня още веднъж, че ние заложихме най-вече на дейността с технически и научен характер. Опозатворяването на ресурсите беше на желаното равнище. Даже има подобрение спрямо предишни години. Имаше мерки за корекция вследствие на препоръки, направени от Сметната палата и парламента. Някои препоръки бяха насочени към самооценката и вътрешните системи. Имаше и препоръки, свързани с обществените поръчки и субсидиите. Много от е, препоръките въжат и за процедурата за освобождаването отговорност за 2014 година и текста внесен от парламента. Знаете, че искахме да се гарантира максимално използване на техническите е, умения и капацитет на, на агенциите. Пет от е, агенциите са под контрола на нашата комисия, както вече казах. Сега ще дам на докладчиците всяка госпожа Каденбах. Благодаря на докладчика. Той засегна основните моменти. Становището е много обхватно и дава добра картина за реалността и за това каква, какво е становището на Сметната палата. По принцип, всички препоръки на Сметната палата по отношение на агенциите или е, вече се прилагат или са вече приложени. Виждаме, че сътрудничеството между Сметната палата и комисията е добро. Е, от наша страна няма да има много изменения. Има няколко точки, които ще заострим, но по принцип може да подкрепим позицията на колегата Лавия. Thank you very much. Благодаря ви много. Господин Селимович има думата. Благодаря. Ще обявя само, че планираме да подадем изменения за доклада. Смятаме, че той е добър. Доволни сме от а, някой от а, елементите, свързани с намаляването на нивото на грешка, но все пак имаме още няколко предложения, които ще направим. Това искам да направя, да обявя, че ще изпратим изменения. Благодаря ви много. Благодаря много, господин Нано. Госпожа Дорнано, извинявайте. Благодаря, господин а, председател. Наистина трудно е да не подкрепим а, едно такова предложение, което е за а, агенция, за която ние отговаряме. Похвално е това, че се рационализира използването на състава, че се намалява нивото на грешка. 5% са включени, които се изискваха от комисията от самото начало. Тези усилия трябва да бъдат продължени и то последователно ефикасността трябва да се е, измерва с съотношението между разходи и постигнати цели. И все пак тези агенции, които все пак са част от комисията, са, поставят много важни въпроси за, за прозрачността и това в каква голяма степен зависят от финансирането си. това развитие, развитието в тази област не е похвално. От 2014 година има желание да се включат химични продукти като начин за финансиране. Това е трудно в момента и в момента на това желание няма а, окончателен отговор. Трябва да има по-голяма прозрачност, по-добро сътрудничество с научно-техническата общност, Говоря тук и конкретно а, визирам ваксините Градазил и Серварис. Що се отнася до а, политиката на Европейския съюз за общественото здраве, тя трябва да е свързана с неговите граждани. А, и тук виждаме много сериозен натиск във връзка с миграционната криза и а, много сериозни рискове, които се увеличават във връзка с а, нови а, патологии, наблюдавани в държавите членки, където приемните центрове за а, бежанци и мигранти са силно натоварени, хигиените условия не са а, на ниво. Благодаря. Сега да чуем комисията. Не съм сигурен а, на кого ще дам думата. Кой иска да започне? Благодаря, господин председател. От а, а, гледна точка на нашата генерална дирекция Европейската агенция за околната страна 2015-2016 са трудни години, защото тук става въпрос за първите години за реализиране на основата на новото правно основание по повод на Лайв, програмата Лайв и новите правомощия, които добихме след одобряването на програмата Лайв Плюс. И така, 2015 година на първо място по изпълнение, изпълнението на бюджета беше добро и по-конкретно отбелязваме намаляване на а, плащанията, които а, вървяха а, и към генерална дирек, генералната дирекция, така че видимо са, е намерен ритъма на осъществяване на тези продукти близо до 100% са нас 95% е изпълнението, което е положително и е вярно, че 2015 година нямахме липса на а, бюджетни кредити, така както беше предишните години. А, така че всичко това е положително. На второ място за коста и а, изчисленията. Някои от вас похвалиха намаляването на нивото на грешка. А също така а, това беше по повод на а, двустранната ни работа с Сметната палата, а, но в а, доклада, който беше публикуван, а, така или иначе нямаше чак такова ниво на грешка, което да трябва да се, а, по, да се публикува и да се а, а, третира. Така или иначе ние работихме с Сметната палата с това намаляване. А, в същото време а, от Сметната по, а, палата препоръчаха опростяване и по-голяма директност на текстовете, И това е нещо, което подготвяме за, от 2008 проектите и техните резултати. Надяваме се, че ефектите на тези мерки ще се видят в настоящите резултати. И накрая една бележка, тъй като в доклада се говори за пилотните проекти, които трябва да се концентрират именно в областите, където има значение. примерът от 2015 година е пилотния проект BEST, който е в посока опазване на околната среда и биоразнообразието в Гвиана, Канарските острови и изобщо териториите, отдалечените територии на Европейския съюз. Така че можем да се похвалим с успех на този проект. Давам думата на колегата сега. Благодаря много за Геран дирекция. Работя и се отговарям за програмата за прехрана и за агенциите. Единствените неизползвани плащания, кредити за плащания могат да се използват в година N плюс 2 и за, както беше казано, за, в областта на програмата за храните и фуражите има известни неизползвани кредите, кредити. Това се дължи на обстоятелства държавите членки. Искаме да уверим докладчика, че когато Сметната палата публикува коментари или препоръки за агенциите, естествено, че комисията и е, членовете на комисията е, следват, е, предприемат последващи действия и съставят планове за действия, които се изпълняват. Благодаря. Благодаря много, казва председателят. Ако няма други желащи да коментират, можем да припомним сроковете. Крайен срок за внасяне на извинение 14 декември на обяд. Гласуване в Енви. Заседанието на 30-31 януари. Гласуването в комисията през март. А сега изчакваме две минути за да дойде докладчика, докладчета за последващия доклад. Извинете, искам да използвам <clears throat> тази пауза, за да кажа нещо много радостно. Комисията прие позицията на парламента, на нашата комисия и на независими изследвания, а именно за директивата за местообитанията става дума. Тя прие нашето предложение, няма тази директива да се променя, тя направо ще бъде приложена. Това е триумф и пример за нашата упоритост това исках да споделя с вас. Господин Флоренц. Господин Флоренц, да, това е чудесно. Искам да ви подкрепя, естествено. Извинявайте, телефонът ми е нов и не мога да боравя с него още. Значи, разбирам, че тази директива няма да бъде преработвана. но има насоки, които са много далече от ре, реалността и те трябва да се коригират. Ето, например, в Швеция, преди няколко дена. Е, там хората искаха да изработят един план. Комисията каза, добре, направете план. Шведското правителство изработи един план. Той пет пъти бе връщан, защото някой в Брюксел се прави на зелен светец и се връщаше този план. Парламентите правят каквото си искат и аз искам да кажа на комисията, ако продължавате така да действате, хората просто ще се отдръпнат от Европа, ще избягат от нея. Това го казвам а, по адрес на комисията. Благодаря за вашите коментари. А не Christmas cruise. Да, не бяха коледни поздрави. And now we stop. И така сега правим няколко минути почивка и изчакваме следващия докладчик. Okay, we can uh, restart with the next point in our agenda, that is... Uh, да започнем с следващата точка от нашия дневен ред. Обмен на мнение за измененията за достъпа до медикаменти 617 изменения са подадени трудни задачи предстоят за докладчицата, за да намери тя компромисни изменения. Моментално й давам думата, за да а, изкаже своето впечатление а, за измененията и как работим за постигане на добър резултат в крайна сметка. Благодаря, господин председател. Извинявайте, не знаех, че толкова скоро ще даже дойде тази точка от дневния ред и затова бързо дойдох от е, друго заседание. 617 изменения означава това много работа за намиране на компромиси. Благодарна съм за помощта от докладчиците в Сянка. Те също работя чудесно, което ни позволява да постигнем широкия консенсус, който е необходим. Това, разбира се, е, обаче доведе до отлагане на гласуването в комисия на два пъти. Все пак до момента вече сме стигнали до е, известен брой компромиси. Естествено, че има много интерес към тази тема и оттам проистичат различните разнопосочни становища и мнения. като цяло смятам, че всички интереси са обхванати и се смятам, че успяхме много сериозни потенциални подобрения ще проистекат от тези компромиси, по които работим. Защо съставихме този доклад? Притеснявахме се за цените на някои медикаменти и тях, е, тяхната наличност в Европа. Знаем какво се случва в фармацевтичните е, компании и съответно в различните системи за здравеопазване и как това води до високи цени. Естествено е, когато няма финансов интерес, че фармацевтичните компании не провеждат нужните научни изследвания и е нормално това, но все пак е свързано с различните системи за здравеопазването в държавите членки. Това което сме се опитали да направим в доклада, е да обхванем всички видове ситуации и да направим предложения, които ще доведат до по-добър достъп до медикаменти в Европа. Смятаме, че комисията трябва да предостави стимули по средством регламента за интелектуална собственост и също като насърчава обществените бюджетите, инвестициите от обществените бюджети в е, научни изследвания, да се използват повече генерични медикаменти, така че фармацевтичният сектор да стане по-конкурентоспособен. И така трябва да се повиши конкуренцията в а, сектора, така че да се намалят цените. Отразяваме и необходимостта да се намали фрагментирането на пазара в Европейския съюз, във всички държави членки. Има различна добавена стойност. И смятам, че е, трябва да има добри системи за ценообразуване, и подходящи системи за това медикаментите да стигат до пациентите. Както казах, отлично сътрудничество с докладчиците в Сянка. Тези 617 изменения в момента сме ги свели до 60 компромисни изменения. И трябва да призная, че Работните ни отношения бяха отлични в групата от докладчици и именно така успяхме тези 617 изменения да ги сведем до 60 компромисни. Това, за което призоваваме, е по-добро сътрудничество и откритост между държавите членки, прозрачност по отношение на достъпността и ценообразуването за медикаментите и а, апелираме към комисията да оцени добавената стойност и иновациите в новите медикаменти на Европейския съюз. Това би било полезно за държавите членки, за да могат да изчисляват а, препоръчителни цени за медикаментите и нивото на възстановяване на цените към държавите, към пациентите. Също така в доклада казваме, че въздействието на интелектуалната собственост е важно в това отношение, по отношение най-вече, що, се отнася до стимулите за фармацевтичната индустрия, разпространяването и повишаването на иновациите и научните изследвания, необходимост от инвестиции инвестиции има, както в частния и в публичния сектор и е, смятаме, че трябва да има гарантирана възвръщаемост на тези инвестиции. Работим и по компромиса за това как да се увеличи конкурентоспособността на пазара на генеричните медикаменти и един, една друга загриженост от страна на членовете беше в областта на силно променящите се нива на, на наличността на тези медикаменти в различните държави също така мислим как може да се действа с по-ускорени изпитания и в това отношение сме включили и възможността за разработка на нови антибиотици, регламент, за вс... регламент също, който да обхваща медикаментите без ясно, ясни права и авторство, но смятам, че като цяло ще стигнем до добър резултат в този доклад. Карл Хайнц Флоренс има думата от докладчиците в сянка. Благодаря. Наистина, а, климатът, в който работим, е много добър. Но по-важното е да вървим в една посока в името именно на е, здравеопазването на гражданите. Аз съм малко скептичен по повод на този доклад, защото ограничената компетентност на Европейския съюз е факт. На уважаемата колежка Алкен казах, че тя по принцип да има право, аз обаче мога да подкрепя текста, моята политическа група също. Има, имаме много голяма загриженост по отношение на експлуатиращи разходи, свързани с много разпространени болести. Не смятам, че комисията може да налага цени Имаше такъв случай в Германия, който стигна до съда. Е, социализмът бе премахнат в моята страна преди 20 години, така че а, може би трябва да помислим за друг начин за формулиране на цени. Системите понякога са много сложни. Аз съм съгласен. Бенелук страните и Австрия. Е, чувам, че тези страни искат да се обединят <clears throat> така да придобият повече тежест. Това е разумно, това е в унисон с пазарната економика, така че аз съм, аз съм в подкрепа на този текст. Благодарен съм също така, че бе премахнат младосоциалистическия тенор на доклада. Така че По този начин могат да подкрепят текста. индустрията инвестира в иновации, това е положително. Преди 20 годишни, извинявайте, преди 20 години имаше болести, от които човек умираше, сега вече не е така. Ясно е, че трябва да има проверки, контроли. Това е така. Сега здравна технология и нейната оценка. Мисля, че това е добър подход. Може да се постигнат синергии тук. Това се и прави на доброволни начала. Тук би трябвало да се осланяме на добавената стойност от науката – Знае, че моите зелени и социал-демократични приятели искат да хармонизират и етичните ценности. Желаем им успех. При, харма... при етичната хармонизация между севера и юга да видим докъде ще се стигне. Според мен страните трябва да решават сами в тази област. Но научните критерии са си научни и те трябва да се използват. Така може да се премахне много дублирана работа. Сега за интелектуалната собственост. Тук съм малко резервиран. Хубаво е тези, които инвестират много пари в патенти, те да могат и да се ползват от тези патенти. <clears throat> а не патентите просто да е, се разтварят с времето. Познавам един млад човек, който отглежда е, храсти, които из, извличат от почвата, които извличат от почвата вредни химикали, а, <clears throat> този човек би трябвало да патентира своето откритие, за да може то да опосредства <clears throat> едно положително раз, развитие. Зная, че може патентите да се удължават, но това се критикува. Разбрах, че това трябва да се преустанови когато един патент изтече, той може с малки изменения да се удължи с 20 години, въпреки че няма клинично значима полза от този патент. Това трябва да се преустанови. Сега за цените говорих. Мога само да подчертая, Австрия, Бенелок страните и някои други северни страни регулират материята на двустранни начала. И мисля, че това е важен подход. При генеричните лекарства следвам текста. В, в моята страна това е разпространена практика. Дори и хората, които нямат финансови възможности, те също искат да помогнат тук. Така че благодаря за работата. Работата е много, но благодаря на докладчицата. Ние работим с вас с голямо удоволствие. Климатът е чудесен. Благодаря, господин Фария. Благодаря. Съвсем накратко. Беше наистина удоволствие да се работи с докладчицата и с докладчиците в сянка. И от доста време говорим за определени опасения. Докладчицата ги знае. Ние сме ги изразявали открито. dos medicamentos, os Estados-membros eh, não conseguem resolver isoladamente eh, a escalada dos. Например, различните системи за възстановяване на разходите в държавите членки, цените на някои лекарства, които са много високи, особено новите лекарства. За какво става дума тук? Това е устойчивостта на здравните системи и здравните услуги. Фармацевтичният сектор трябва да просъществува. Тук конкурентоспособността е много важна. Не бива да забравяме нашата цел. Това е предоставяне на добри здравни услуги на разумни цени. Има много причини за това, също и от економическо естество. Тези въпроси сме ги вече обсъждали на нашите заседания. Не бива хората да бъдат експлуатирани чрез прекалено високи цени на лекарствата. Тук Европейския съюз може да балансира цените на, на фармацевтичния пазар – има асиметрии, за съжаление, по отношение на лекарствата, които са налични в различни държави членки. Има споразумение между докладчиците всяка, сянка, че тук трябва да се направи нещо и да се предотврати, за да се предотврати агресивното ценообразуване за нови лекарствени продукти и иновативни лекарствени продукти подобреният достъп до лекарства, това е наистина нещо, за което заставаме, нещо, за което ни трябва трансгранично сътрудничество. Така че обществото да има полза наистина от развитието и изследванията. Отново казвам, имаме нужда от иновации, от изследвания, за да може да подобрим здравето на населението. И повтарям, лекарствените продукти на пазара трябва да имат разумни цени, за да могат хората да имат достъп до лекарствата. Имаме нужда и от по-добро сътрудничество между националните органи, които отговарят за ценообразуването и <clears throat> за възстановяване на средствата на пациентите. Трябва да имаме един по-добър обзор върху здравните системи в държавите членки. Надявам се нашите усилия да дадат добавена стойност за пациентите. На тези въпроси сме ги дискутирали на техническите заседания с докладчиците в Сянка. Трябва да съберем и данни от клиничната практика, за да видим колко са ефективни е, лекарствата. Трябва да имаме и регистри за, меди... за медикаментите, <clears throat> за да оценим добавената стойност добавената им стойност за пациентите. Не би трябвало да има и ценова координация между отделни картели в държавите членки. Благодаря на докладчицата. Тя е свършила огромна работа, като се опитала да послони много от измененията в компромиси. И накрая. този доклад мисля, че успяхме да обединим становищата на политическите групи. Но въпреки това са възможни допълнителни подобрения, има какво още да се работи по текста. И бих казал, че докладчиците в сянка ще имат нужда, вероятно, от още няколко технически заседания. С интерес очаквам доброто сътрудничество с докладчицата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря за нашата съвместна работа по повод на този доклад. Но първото, което ми хрумва, като видя това заглавие достъп до медикаменти, е, за което си мисля е в е, цените. Трябват ни приемливи цени, цени, които са нормални, е, защото трябва в държавите членки да продължим е, в тази посока на рамбурсирането. И какво е, има като проблем е, в това отношение? Е, имаме монополии имаме а, и от 2000 година насам много сериозни а, доходи на тези а, фармацевтични компании. И какво се прави? А, прави се а, имитация на някои от най-разпространените медикаменти и а, лабораториите фиксират цените и а, се получава така, че в нишови области а, се получават а, много сериозни цени, огромни а, цени за а, наистина необходими лекарства. А, участва в семинари, семинари в това отношение и а, там хората питат защо не помогнете а, на държавите а, а, на държавите, защо не направите така, както се прави дори в а, държави от а, Северна Африка, а, като се финансира предоставянето на дори някои от споменатите вакцини. И така, тук съотношението между ценообразуването и инвестициите в иновации и нови научни изследвания. През КРИР е едно а, независимо списание за а, медикаменти. Там се казва, че само две нови а, лекарства се само две нови е, лекарства са пуснати на пазара за туберкулозата в последната година, е, от която страдат повече от милион и половина души, а в същото време има повече от 40 нови лекарства за много специфична хрема. Ето защо трябва да се помисли по този въпрос. А сега по иновациите. Какво означава това? или на ниво а, на патентите и това е работа на патентните офиси на Европейския съюз, на държавите членки. А, така е, но има и нещо друго. Добавената стойност по отношение на лечението. Добавената терапевтична стойност. А, знаете, че лекари без а, граница а, се атакува а, Европейския патентен офис, е, за да каже, че а, тази вакцина не е а, иновация. И а, е важно да се оценява и на ниво държави членки а, добавна терапевтична стойност, за да може да се включи тя и в а, ценообразуването. Така че а, тези две а, неща трябва да се разграничат. Много е важно и в доклада да се направи това а, а, разграничение, че иновация не означава задължително добавена терапевтична стойност. Като цяло смятам, че той върви в правилната посока, но а, трябва да се мисли за общия интерес. Ние самите трябва да въвеждаме иновации и да знаем, че съществуващите патенти и регистрираните лекарства не означават, че няма да се получи да се появи нова необходимост и спешност. И в един момент, когато това е въпрос на човешки живот, трябва да ги отвърлим на страна тези патенти. Аз също така участвам в делегацията за, за страните от Африка и така нататък. Ебола, знаете, имаше нужда неотложна тогава. И а, какво стана? Трябваше да а, закупуваме вакцини на фиксирани цени от а, лабораториите. А, да, наистина трябва да се финансират а, лабораториите, но ние също имаме отговорност да финансираме а, обществения бюджет за а, научни изследвания, така че а, да, се, а, да има научни изследвания там, където лабораториите не финансират. Господин Педиче, <clears throat> благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата аз искам да се концентрирам върху те, темата хепатит С. Искам да спомена някои цифри. Има около 330 до 350 милиона хора в света, които страдат от тази болест. Е, около 000 на година умират от тази болест. В Северна Европа има заболели от 1 до 1% от населението. В южните страни тази цифра е между 2 и 2% и половина. Виждаме големите разлики тук и на този фон е странно, че Европейската комисия не е успяла да изработи план за действие за борба срещу хепатита. Имаме впечатлението, че е по-добре тази болест да си съществува, вместо да се преборим с нея. Тази болест става хронична и от това печели индустрията тази болест би могла да бъде преборена чрез превентивни действия, чрез комбинирано третиране, например. От три години, и това колегата Ривази спомена, от три години се работи по превентивни мерки Разходите са високи, но разликите между държавите членки са, раз... са големи. В Индия третирането е 50 евро, в е, Германия, например, 25. Трябва да сме по-смели тук. Комисията трябва да е по-смела. Парламента трябва да изпрати ясен сигнал – към комисията. И тук не става дума само за тази болест, хепатит С. Трябва правата на пациентите да бъдат подкрепени, правата за пълно оздравяване. Не може да се приеме пациентите да живеят с хронична болест, която да, от която да печелят фармацевтичните предприятия. Господин Тортман, благодаря. Съвсем накратко. Аз предлагам изменения, в които става дума за трансграничната продажба на медикаменти. Тук виждам проблем, защото именно там, където има много туристи, понякога е трудно да се купят лекарства с рецепти от чужбина. Аз разбирам, че това е национална компетентност, компетенция и има държави членки, които допускат и регулират такава продажба, други не. Тоест, например, в италианска аптека не е възможно човек да си купи лекарство с, германска, с немска е, рецепта. Мисля, че въпреки националната компетенция тук може да окажем натиск, защото това също е част от европейския вътрешен пазар. Благодаря, господин Капото. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчицата за чудесната работа. Наистина имаше много ценна подготвителна работа, която бе извършена. Много неща от политическите групи тя прие в своя текст. Благодарение на това постигнахме един много добър резултат при една такава противоречива тема, чувствителна тема, като достъпа до лекарства. Темата е важна, защото економическата криза оказа голямо влияние върху достъпа към лекарства. И тя, това засегна големи части от населението. Особено през последните години пазарът за еквивалентни лекарства не се разви. Има законодателство на европейско равнище, то действа, но държавите членки въпреки това имат определени резерви по отношение, по отношение на генеричните лекарства. Преди време отправих устен въпрос към комисията за информационна кампания, която да увеличи доверието на пациентите в генеричните лекарства. Това е важно за хората, които нямат много средства да си купят лекарства. Комисията отговори, че прави много в тази област и че статистиките потвърждават този факт. Благодаря на колегата, колежката Капесон. Благодаря и защото тя се занимава с тази тема много интензивно и се надявам комисията <clears throat> скоро да предприеме повече инициативи и мерки за достъпа до лекарства. Благодаря. Благодаря, господин председател. Комисията иска да благодари на парламента за важния принос към дебата за достъпа до лекарства. Виждаме, че са положени много усилия от ваша страна. Много време сте отделили, за да изготвите вашия доклад. Големия брой на измененията показва политическата чувствителност на този въпрос. Трябва да се постигне консенсус, колкото и да е трудно това, защото трябва да знаем какво трябва да се направи и на европейско ниво, и на национално ниво. В същото време, основните цели като че ли е, спазват една последователност, а именно да има навременен достъп до лекарства за всички пациенти на справедливи цени. В същото време се иска европейската фармацевтична индустрия да остане конкурентоспособна. На 12 октомври в заседанието на комисията ЕМВИ в светлината на заключенията от съвета от месец юни, трябва да кажа, че комисията е готова да работи и да сътрудничи с парламента в основните сфери. Кои са те? На първо място оптималното използване на фармакологичното законодателство и на регулаторните инструменти, за да може да има достъп до лекарства за пациентите, своевременен достъп, насърчаване на иновациите, откликване на нуждите на хората. Е, всяко едно разрешително за пускане на пазара трябва да спазва стандартите за качества, за ефикасност, които вече са част от европейското законодателство. На второ място трябва да гарантираме взаимодействие между различните заинтересовани страни по веригата. От учените, и създаващите лекарства, до тези, които дават разрешителните за пускане на пазара, до тези, които възстановяват част от разходите за лекарствата, до тези, които наблюдават пазарите всеки път, когато има някакво забавяне, то води до забавяне за пациентите, води до нежелани разходи за тези, които внедряват нови технологии и създават нови лекарства. На трето място, комисията се опитва да направи проучване относно сертификатите за защита, относно иновациите, достъпността на лекарствата, наличността им. Днес на съвета ЕПСКО комисията ще представи методологията и сроковете, свързани с съответните проучвания. Естествено, комисията ще ви даде информация за резултата от проучванията. Накрая, но не и по значение, ние работим върху оценка на здравните технологии и оценяваме високо приноса, който вашия проект от доклад ще даде в това отношение. Нека да не забравяме и международните ангажименти, които имаме в сферата на здравеопазването и правата на интелектуална собственост. Ние смятаме, че трябва да има позоваване, препратка в доклада към тях. Очертах основните аспекти, те не са изчерпателни естествено. Трудно е да бъда по-конкретен, когато още не съм чел компромисните изменения. Така или иначе, комисията ще следи какво се случва тук при вас в парламента и ще прецени каква ще бъде нейната позиция при приемането на доклада в пленарна зала. И накрая, ако отделни депутати смятат, че можем да помогнем с нашия експертен опит, ние винаги сме готови да го споделим с вас. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега давам думата на докладчика госпожа Кабесон Руис за заключителни бележки. Благодаря. И аз искам да приключа с благодарности към докладчиците в Сянка. Благодаря им за доброто сътрудничество. Мисля, че ще успеем да стигнем до споразумение по много от а, темите, макар че не сме стигнали до самия край на начинанието. по отношение на плановете за действие относно конкретни заболявания, по отношение на лекарствата, които спасяват човешки живот, по отношение на прилагането на директивата в трансграничен план, по отношение на достъпа, мисля, че трябва да се поработи. Над 600 изменения са внесени. Искам да подчертая още веднъж своята добра воля и готовността да работим за постигане на компромис. Ако искаме да имаме ясно и категорично послание, то доклада трябва да е последователен. Какво имам предвид? Измененията, които се внасят, трябва да бъдат последователни относно линията, която следват. Искаме доклада да е полезен и наистина да откликне на желанията на гражданите. Това означава, че следва да отправим ясно послание към комисията трябва да търсим последователност. За да има такава последователност, трябва да работим в дух на сътрудничество. Благодаря. Оставам ми само да ви припомня графика на работа. Гласуването в МВ трябва да бъде на 31 януари, а в пленарна зала през февруари, но тази дата трябва да се потвърди. Не знаем кога точно ще е гласуването. Нямаме точки разни. Ще имаме извънредно заседание идната седмица в Страсбург. Там ще гласуваме по реформата на схемата за търговия с емисии. На 12 януари ще имаме заседание в Брюксел. Заседанието ни за днес приключва. Нека да ви напомня обаче, че в 12 часа в тази зала ще имаме коктейл по случай коледа. Благодаря на всички.